Уважаеми колеги, позволете ми да кажа няколко думи в началото. По време на паузата научих, че един италиански войник е загинал днес в Афганистан – той е починал. През изминалия месец бяха убити 12 британски войници в Афганистан. Ние трябва да помним за войниците, които са на мисии в чужбина, често в сложни ситуации. Те трябва да знаят, че не сме ги забравили. Благодаря ви.